Je vous remercie de prendre place. Ако обичате, заемете местата си. Ще започнем незабавно заседанието, защото има колеги, които трябва да се изкажат след малко в пленарна зала. И така, първа точка, приемане на дневния ред за заседанието. Проект от дневния ред се счита за прият. Искам да ви съобщя, че имаме удоволствието да посрещнем нов колега Нова Барек, който е тук. Добре е дошъл и успех в нашата комисия. Искам също така да ви информирам, че предстои мисия в Словакия съвсем скоро. Крайният срок за определене на членове на делегацията е днес 1 часа. Ето защо групите, които не са номинирали кандидати, да го направят в секретарията. А сега пристъпваме към гласуването. Ако обичате, подгответе картите за гласуване. Искам да ви напомня, че в рамките на Европейския семестър за съгласуване и економическа политика на държавите членки за насърчаване на растежа и стабилността. Ако обичате тишина в залата, защото иначе е много сложно да се работи. Благодаря. Комисията публикува доклад за перспективите за економически растеж от 2016 всяка година. Комисията разработва становище по доклада на комисията ЕКОН. Като асоциирана тук е и бюджетната комисия. Тя участва също в тази бюджетна процедура. 124 са измененията, които са подадени. Има 11 компромисни изменения, които също са предложени. Докладчика е Донато. Тук ли е? Иска ли да вземе думата преди да пристъпим към гласуване? Заповядайте. Благодаря. Господин председател, ще говоря на италиански. Искам да благодаря на колегите за съвместната работа, най-вече на докладчика в Сянка и всички сътрудници, секретарията, всички, които са допринесли. Сигурна съм, че становището, което е плод на тези съвместни усилия, оплаща всички важни въпроси и елементи за различните групи. Това ще е полезен и важен документ полезен за Комисията по економически въпроси с оглед на обзора на устойчивото развитие за 2020 година. Сигурна съм, че ще продължим конструктивната и съгласувана работа, както беше до сега при подготовката. Благодаря и успех на всички! Merci beaucoup. Si vous en êtes...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 против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Четвърти компромис за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 48 отеглено. Е компромис 5. За. Против въздържали се, приема се. А сега изменение 51 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 67 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Можем да проверим изменение 103, електронен режим на гласуване. Работи ли системата? Край на гласуването. Приема се. Моята карта за гласуване не работи. Това трябва да се отчете. 11 компромис за, против, въздържали се. Приема се този компромис. 110 то изменение за против, въздържали се. Струва ми се, че се приема. Проверка. Добре, проверка 111 изменение. 110, то извинявайте. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Ага, отхвърля се. 118. За. Против. Въздържали се. Майче се отхвърля. 119. За. Против. Въздържали се. Приема се. 120 е за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре. Искам да ви напомня, че ще се видим отново на заседание на Комисията по регионална политика на 19. Благодаря ви за присъствието. Дневният ред е доста важен. Имаме някои съобщения, свързани с законодателната работа, която ни касае, най-вече Фонда за справедлив преход. Желая ви успешно пленарно заседание и насочвам новата среща за 19 ти за поредното заседание. Благодаря на преводачите и Гюстав. Ah,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 Надявам се, че ще се включите успешно в работа на нашата комисия. Надявам се, че ще се срещнем на 19 в Брюксел за поредното заседание. Добре дошли. Euh, Извинявайте, не ви видях. Госпожа Донато иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на италиански. Искам само да кажа, че съм много разочарована от отрицателния резултат при гласуването. Още повече, че мнозинството от измененията и компромисите бяха прияти. Това означава, че проблема не е свързан с съдържанието и с самата работа която протече много гладко между докладчика и другите колеги. Очевидно е, че проблемът се крие в политическата блокада спрямо нашата група, независимо от съдържанието, независимо от работата, която вършат отделни депутати. Мисля, че това е доста жалко. Просто исках да ви обърна внимание на този факт. Мисля, че това пречи на добрата работа в комисията по регионална политика. Искам да благодаря на всички, които ми помогнаха, независимо от резултата. Моите почитания, този санитарен контор, надявам се, че ще изчезне, ще се махне тази защитна стена, за да се отприще работата и да може да се работи конструктивно в интерес на демокрацията. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Обявявам